и спестяване на 7 евро в а, а, ж, в щети. Благодаря, госпожо Георгиева. Приключваме в момента с точката за наводненията. Сега преминаваме с, с към а, списъка на е, ЕНЕП с номинацията, което е прият. И сега преминаваме към доклада на